грижи и полагането на труд. Ние разчитаме на Европейския парламент за справяне с тези проблеми. Председателят, приключваме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред, последния доклад. Това е доклада на госпожа Карвайо изпълнение на рамковите програми за научни изследвания. Давам думата на докладчика, госпожа Карвайо. Много ви благодаря. Научествателската дейност и иновациите са основа за растеж и работни места в Европа. Трябва да инвестираме повече в науката. Трябва да гарантираме това, че засилваме свободното движение на научните работници и че гарантираме най-високи научни постижения. Виждаме, че светът става все по-многополярен във всички области, включително и в науката има и статистически данни. 80% от глобалните, от научните работници работи, в света работят и извън Европа. Европа инвестира по-малко в иновациите, отколкото САЩ, Южна Корея и Япония. И това най-вече се дължи на липсата на частни инвестиции. Ние трябва да преодолеем някои от недостатъците в научно-изследователската дейност. Ние страдаме от недостатъчна финансираност, от прекалена фрагментираност, от прекомерна бюрокрация. Системата ни трябва да бъде по-ефективна и ние трябва да оптимизираме, рационализираме нашите правила. Аз бях назначена за докладчик по доклада за упростяване на правилата, отнасящи се до програми за наука и иновация. Това е много своевременно, защото в скоро време ще приключи седма рамкова програма и ще преминем към осма рамкова програма. Като докладчик реших да инициирам дебат по този въпрос чрез публични консултации. Изпратих на 2000 полкани до най-различни организации и получих много отговори. Това показва значението, което се осъзнава от институциите, организацията и гражданите. Чуват се много гласове за по-голямо опростяване и рационализация. Хората искат оценки, които се базират върху най-високи научни постижения. Те искат да бъде намалена бюрокрацията, свързана с контрола, да бъде променен подхода към допустимия риск от грешки. Но този доклад е само първа стъпка. Препоръките ще бъдат предадени на Европейската комисия комисията ще действа въз основа на тези препоръки. Ние в Европейския парламент трябва да осигурим политическата подкрепа, която да доведе до положителен резултат. Рационализирането може да бъде също така приложено към много други европейски програми, например структурните фондове. Необходими са по-ефективни и по-прозрачни правила. Бих искала да благодаря на колегите от Европейската комисия, Бългийското председателството и на всички, които участваха в публичните консултации. Много е важно да се опрости достъпа до финансови средства за научно-изследователска дейност. Трябва да се създаде една култура основана върху доверието и тя да обхваща всички страни, които участват в укрепването на научно-изследователската дейност в Европа. Нещо, което ще ни помогне да водим един много по-добър живот. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Имаме няколко желаящи да участват в процедурата. Вземане на думата с привличане на внимание на председателя. Госпожа Фигурейдо има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа в началото, че високо оценявам работата на госпожа Карвалю и поздравяваме за отличната й работа относно упростяването на изпълнението на научно-изследователските програми. Това е наложително. Както каза госпожа Карвалю, това е една от реформите, която са ни нужни, за да подобрим финансирането на научните изследвания в Европа, да направим това финансиране по-ефективно, по-резултатно за постигането на напредък и социално развитие като цяло. Докладът се основава на предложението на комисията. Говори се за финансовия регламент, за конкретни предложения, за упростяване на разходите за персонал, системи за отчитане на времето и прочие. Освен това, виждаме, че има възможности за възстановяване на разходите, за да се улесни, улесни участието на представители на индустрията и на малките и средни предприятия. Искаме научните изследвания, образованието да бъдат челните редици на създаването на работни места. Ето защо предложенията, направени от докладчика, са толкова важни и те подчертават важността на научните изследвания. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на Мария Карвалю за чудесната работа, която е свършила. Благодаря също и за това, че тук присъства представител на комисията. Моля, предайте нашата благодарност защото всъщност е, оттам дойде подкрепа за упростяване на е, рамковата изследователска програма. Не би трябвало да се прилагат по-строги правила от тези, които са приети и за това трябва да сложим край на практиките от миналото. Изследователските институти и Европейския съюз са пред предизвикателство и ние трябва сега да спазим принципа за добро управление и да имаме разумно поведение за рискова толерантност. Вероятно ни е необходим независим посредник. Трябва да спечелим отново доверието във всички изследователски институти, разбира се, с добри програми, финансирани с европейски финансови средства. Трябва да се вземе предвид и финансовата прогноза в тази насока, за да се европеизира в по-голяма степен изследователската дейност и да се увеличи доверието на държавите членки в Европейския съюз. Благодаря. Господин Матиас, сега. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на госпожа Карвалио за отличната й работа, която представи днес, както и за начина по който работи по един много демократичен начин, не само тук в парламента, но и извън него. Тя заслужаваше аплодисментите, които получи. Рамкова програма 7 е най-голямата научно-изследователска програма в света. Предложението за опростяване, направено от комисията, е нещо, което приветстваме. Предложението, което беше направено от парламента, подобрява предложението на комисията. Считаме, че опростяването не е достатъчно. Трябва да се направи разграничение между научните изследвания и иновациите. Освен това се разглеждат и на такива области на научните изследвания и иновациите, които изискват демократизация, равни възможности, които изискват прозрачност. Освен това казваме, че искаме по-малко бюрокращина, по-малко бюрократичен контрол и повече наблягане на най-добри постижения. Освен това очертаваме различните области на науката, когато става дума при да подбираме своите партньори и а, предлагането на общи, на равни, извинете, условия. Това предложение ще допринесе за подобряване на условията на работа на научните изследователи в Европа, както и ще придаде по-голямо достоинство на научните изследвания в Европа. Господин Кели. Несъмнено, значителна дейност вече е извършена от Европейския съюз, но, за съжаление, има прекалено много осложнения. Хората се опитват да получат финансиране, но не успяват да го получат, независимо от огромните усилия. Например, младите хора посвещават изключително много време на това да изготвят заявките, обаче не постигат успех. Също Същевременно това въжи и за заявките и по културните програми. Ако искаме да постигнем целите на стратегията Европа 2020 година, ние трябва да намалим бюрокрацията поне с 50%, защото аз вече казах, цялата добра работа, която се извършва, за съжаление се продължава с прекалено много истории за това, колко сложности срещат учените, когато искат да получат достъп до финансиране. Председателя, благодаря господин Кели. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, които все още са в залата, бих искал да поздравя госпожа Карвалю за този всеобхватен доклад и наистина вие поставихте важни проблеми в сферата на изследователската дейност в Европа. Много голяма административна тежност и сложните правила. Комисията през май прие съобщение по този въпрос и предложи списък на предложения за упростяване, както в средносрочен, така и в дългосрочен аспект. Комисията е много благодарна на парламента, че той се зае с този проблем и му придаде приоритетно значение. Също така комисията ви е благодарна за подкрепа на нашите предложения и благодарна за вашите предложения. Получихме подобна подкрепа и от съвета. И възоснова на този междуинституционален консенсус можем да преминем към действия. Абсолютно съм съгласна, че трябва да се прилагат принципите за упростяване, така както вие ги формулирате вашия доклад. Правна определеност, по-голяма сигурност като цяло, упростеност, повече доверие – някои предложенията в вашия доклад и, доклад и заключенията в съвета могат да бъдат реализирани и при сегашната рамка. В момента комисията търси решения, които могат да бъдат реализирани бързо, например по-гъвкав подход, свързан с лихвените проценти на предварителното финансиране и предоставяне на еднократна обща сума, например. Също така много сериозно се отнасяме към непоследователността при тълкуването на правилата и процедурите от различни органи, които се занимават с рамкова програма 7. Необходимо е да се уеднакви тълкуването и прилагането на правилата. Също така много сериозно се отнасяме към проблема с забавянето на предоставянето на безвъзмезно и друго финансиране. Разбира се, много е важно да бъдат внесени необходимите промени в финансовия регламент и правилника за прилагането му. Правилата също така са насочени към това остатъчното ниво на грешки да бъде под 2%. Комисията съгласна, че това е скъпоструващо и е голяма тежест и за комисията, и за бенефициентите. Така че по-високото допустимо равнище на грешка наистина ще улесни процесите и ще доведе до по-ефективен контрол и до по-голямо доверие между институцията и бенефициентите. Благодаря ви за вашия доклад. Това е основа за една много добра бъдеща работа за всички нас. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Дебатът е приключен. Гласуването по доклада ще състои утре. Утре възобновяваме работа в 9 часа. Дневният ред за утре е публикуван. Може да го намерите и на вебсайта на парламента. Благодаря ви за сътрудничеството.